Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Добър ден, колеги, дами и господа. Всичко не е достатъчно. Започваме с заседанието. Започваме с едно изслушване за цифровия дневен ред. Вторник, казва председателят след обяд. Голямо изслушване. It's a committee hearing. And now и сега петата част от нашето заседание. Чудесно! След няколко месеца се говори, че ще бъде още по-натоварено. Ще видим. Чудесно! Темата ни е много важна. Решения за оперативната съвместимост на европейската публична администрация, дружествата и гражданите. Знаете, че това е много важна тема. Имаме различни оратори. Благодаря ви от името на комисията ИТРЕ за това, че приехте да участвате. Имаме нужда от съвети от професионалисти. Част от нас също са професионалисти. Споделяме отговорността а, с нашите национални правителства за цифровия дневен ред. Или сме работили в миналото за него. Комисиите ИМКО и ЛИБЕ са асоциирани комисии по тази тема, свързана и с темата на изслушването. Поканили сме и членове на тези две парламентарни комисии. Може би част от тук ще се присъединят към нас малко по-късно. Имко и Либе. Докладчиците от Имко и Либе също са поканени тук. Е, този е докладчик, който е от Либе няма да може да присъства, но колегата от Имко ще бъде тук. Час и 30 минути сме отделили. В 16.30 трябва да приключим с изслушването. Ще дам думата на нашия докладчик от ИТРЕ, който ще направи кратко представяне. След това докладчика от Тимко за становището, след това ще дам думата на Европейската комисия. След това ще имаме отделни проучвания по казуси. Единият е в Португалия, другият е в Полша. Това е програмата. Връщам се в началото. Докладчика е Карлос Зориньо. И така, решение за оперативна съвместимост за Европейската публична администрация, дружествата и гражданите. Модернизиране на публичния сектор. Така се нарича. Имате думата, колега. Thank you, Mr. President. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, obviamente... Благодаря, господин председателю. Е, искам да благодаря за тази възможност, е, за това, че организирахте това изслушване, което е публично. Темата е много актуална и наболява. И така, важно е също така и това изслушване. Ще има обмен на становища. С първото си изказване не искам да представя доклада, а просто да засегна някои от важните теми по настоящата тема. Както каза нашият председател, цифровият дневен ред – един от е, моторите, заедно с енергийния преход, към постигане на надеждите на Европа за по-справедливо е, бъдеще, което е свързано и с е, създаването на работни места. За нас цифровия дневен ред е изключително важен приоритет и за това финансирането на действията по този цифров дневен ред са такива. Мислим също и за гъвкавост в инвестиционните фондове. Оперативната съвместимост за публичната администрация е основен елемент от цифровия дневен ред. Това е всъщност основата. Като една къща, ако няма добра, солидна основа, при първата буря къщата ще падне. Става дума за базисни норми. Ако се справим добре тук, ще имаме по-голяма възможност да постигнем успех и в бъдеще. Настоящата програма иска да постигне два резултати, да гарантира на унаследяването на това, което е развито в минало, но и възможност за отваряне на нови е, перспективи пред заетостта, защото се променят технологиите, вече има по-нови технологии. Всичко това би трябвало да отговаря и на действителността. И заедно беше една много техническа програма, защото и цифровия дневен ред беше по-технически в рамките на Европейския съюз. Днес цифровия дневен ред е по-политически Част от предложенията, с които ще изляза пред вас, съвсем накратичко, ще бъде представено след малко. Искам да благодаря на всички експерти, на всички колеги, които са ми помогнали. Да, а, сега за предложенията. Предложенията всъщност идват отдолу нагоре. Искаме да дадем политическо измерение на цифровия дневен ред. Необходимо е това, защото това ще бъде бъдещето, имайки предвид прилагането на цифровия дневен ред през идните години. За това трябва да се възползваме от всичко това, което сме построили в миналото и да имаме стратегически изменения. Трябва да включим обществото много повече и да информираме гражданското общество за значимостта на тази програма, както и какво може да донесе тя. Това не са само хубави думи решенията за оперативна съвместимост за дружествата и за гражданите. Трябва да участват и гражданите. След това в максимална степен трябва да се намали административната тежест и бюрокрацията. Трябва да се създаде синергия, трябва да има партньорство и трябва да се опитаме да управляваме добре. И тук не трябва да допускаме грешки. Една дискусия, която все още не е приключила, е свързана точно с тази тематика. Трябва да се говори е, по този въпрос тук, е, в нашата комисия също. Европейската комисия говори за по-дефансивно управление. Ние обаче разглеждаме по друг начин нещата. Трябва да има а, малко по-проактивно поведение. Трябва да има възможности публичната администрация в Европа да се развива и дори е, при Европейската комисия. Говорим за приложения, които да свързват администрацията и гражданите и те би трябвало да бъдат освободени, за да се развиват. Всичко това е изключително важно, за да се инвестира по-добре всичко това, което ни дава дънокоплатеца. Не искам да говоря прекалено дълго. Аз и докладчиците в Сянка и пак благодаря на докладчиците в Сянка, на експертите за техните идеи. Само ще кажа, че от 2007 година Португалия е на първо място, що се отнася до удовлетвореността от това, което се прави онлайн. Винаги сме на първо място от тогава насам. Тоест хората са удовлетворени. Аз съм изключително а, удовлетворен и горд от това, тъй като съм португалец. А, много ви благодаря. Благодаря на всички. Благодаря за а, това, което казахте. Давам думата на а, госпожа Яконсари, която ще представи комисията ИМКО. Добре дошла пред нашата комисия. Скъпа госпожа Яконсари. Моля да кажете няколко думи. Благодаря ви. Когато се сложите слушалките, ще примена на а, финландски. В последното издание на Шпигел, най-големия правсъюз в Германия, заявява, че цифровизацията ще бъде тяхната основна тема за настоящата година. Това показва, че цифровизацията е в центъра на вниманието, въпреки че има и технически, и економически аспекти, както и редица математически елементи, свързани с алгоритми и прочие. Но става дума е за нещо още по-голямо, именно за една индустриална революция, която променя живота на хората, културата, разделението на труда. Затова е важно Европейския парламент да даде своя отговор на тази революция по време на настоящия ни мандат – Комисията по вътрешен пазар на Европейския парламент получи разширени компетенции, свързани с цифровизацията. Относно защитата на потребителите, трябва да кажем, че тя има особено важно място в цифровия дневен ред. Тя има сериозно въздействие върху дружествата, както и върху живота на хората като цяло. За съжаление, има разделение на компетенциите между ИТРЕ и ИМКО. Затова загубихме близо половин година и сега бързаме. Искаме да предвижим този въпрос напред – Въпросът за компетенциите беше разрешен, така че можем да започнем съществената работа по този въпрос в Европейския парламент. Демократичното вземане на решение означава Европейският парламент и съвета да се взаимодействат. Трябва да работим съвместно и с Европейската комисия. Комисията трябва да постигне напредък също. Съгласно нейното предложение, програмата за насърчаване на оперативната съвместимост трябва да е в полза на потребителите, на европейските граждани и трябва да насърчава сътрудничеството. Аз съм докладчик по становище от комисията ИМКО. Искам да фокусираме вниманието върху ефекта върху потребителите и върху цифровият дневен ред и тяхната връзка с администрацията. Нека да се спра на някои от ключовете въпроси, които са важни за гражданите. За цифровата пропаст има хора, които са част от цифровия свят, други остават извън него. Признателна съм на докладчика, както и на председателя, че организира днешното изслушване. Очаквам да изслушам предложените решения по време на това изслушване. Благодаря. Знаем, че вашата комисия, комисията ИМКО, има силно участие в изготвянето на доклада. Съгласно член 54, вие можете да окажете влияние върху окончателния резултат. на това, което се е, изготвя като доклад от нашата комисия. Благодаря ви, госпожо Яконсари. Имаме двама представители от Европейската комисия, госпожа Гертруд Ингештат, Тя е директор на цифрови бизнес решения тя е от Европейската комисия, както и госпожа Маргарита Абисасис. Тя е ръководител на отдел оперативна съвместимост на европейските публични администрации от Генерална дирекция Диджит на Европейската комисия. Искам да ви помоля вие да изберете в какъв ред ще направите вашите изказвания. За съжаление не разполагаме за повече време от 15 минути. Всъщност само аз ще взема отношение. Тогава мога да кажа, че имате само 10 минути, но вече казах 15. Ще се опитвам да се вместя в тези 10 на 15 минути. Благодаря на докладчиците, уважаеми депутати. За мен е чест, че съм тук. Радваме се, че сме тук. Вие казахте, че очаквате нашия принос, а ние очакваме вашия. Разчитаме на този принос и очакваме да чуем вашите предложения. Но първо нещо за нашето предложение относно политическия контекст. Няма да покажем всички слайдове, всички детайли. Публичният сектор е много важен фактор в европейската економика и е част от решението на финансовата криза. Знаем, че почти половината от БВП на Европейския съюз се създава в публичния сектор и този сектор е 25% от заетостта като цяло в Европейския съюз. 19% от БВП са публичните държавните поръчки и електронните обществени поръчки могат да спестят много средства. Компетенциите на публичната администрация в това отношение са особено силни, но има някои неща, които влияят пряко или косвено върху този сектор. Мога да спомена, например, стратегия Европа 2020, цифров, циф, цифров единен пазар, годишния преглед на растежа, европейският семестър, модернизирането на европейските публични администрации. Ние искаме от тези администрации да правят непрекъснато повече с по-малко ресурси. И така, защо говорим за оперативна съвместимост? Това е нещо, което създава много добра среда. Ние трябва да се справим с предизвикателствата, да станем по ефекасни ефективни в нашата работа, да се подобрят методите на работа, като се прилагат една поредица от принципи. Веднъж само един от принципът, когато се иска от съответните предприятия и граждани само веднъж да предоставят информацията, която е необходима. Също обслужване на едно гише е втория принцип. Цифрови, цифров по подразбиране така че използването на картини носители трябва да бъде изключение. Услуги от край до край, т.е. когато се обединяват няколко услуги, може да се обединят данните, които са налични. Прозрачност на всички операции с публичната администрация. Това изисква отворен достъп до данни и услуги и предоставяне на публичните данни. Те трябва да са отворени за достъп, да служат за създаването на нови продукти и услуги. За да може да се извърши тази промяна в публичните администрации, е необходимо да има повече синергия между тях в различните а, сектори, да споделят информация, да споделят услуги и решения, като се държи сметка за упростяването на процедурите. Това е въпрос, на който обръщаме внимание и в самата Европейска комисия, както знаете. Политическият дневен ред показва, че оперативната съвместимост става все по-важна за Европейския съюз. Все повече има оперативна съвместимост в различни области. В новата комисия също се проявява силен интерес към тази проблематика. Много от държавите членки гледат на този въпрос като приоритетен. Освен това се признава важността на оперативната съвместимост за ефективната работа на публичната администрация. Дали има значение оперативната съвместимост? Искам да приведа един пример по какъв начин това може да повлияе това, което виждате на този слайд, не виждате сигурно много добре, тъй като буквичките са малки. Виждаме, че това е изключително важен въпрос да има оперативна съвместимост, за да се обвързват съответните администрации, да има по-лесна връзка между гражданите и тези администрации. Това също допринася и за по-доброто функциониране на економиката, за създаване на повече БВП. Световната банка предоставя данни за това какъв е приноса в БВП и това е един от показателите, който използваме. Всяка операция, която се извършва с гражданите, отнема 30 минути, ако е директна 3,9 милиарда е в Холандия, в Франция 12,8 милиарда, така че това са съществени суми, трябва да се направи нещо. Какви са предизвикателствата? Защо не сме постигнали оперативната съвместимост, въпреки че сме постигнали много неща? Швеция е страната, която познавам най-добре, затова ще приведа пример от тази страна. Ние сме сред десетте държави от Европейския съюз, където има най-висока интернет свързаност и достъп. Използването на интернета за връзка обаче с публичните администрации е едва 46%. Осигуряването на инфраструктура не е достатъчно като решение да сме цифровизирани не е достатъчно. Необходимо е да има оперативна съвместимост, защото иначе ще работим изолирани едни от други. А това трябва да се преодолее. Трябва да имаме цялостната картия, за да можем да предоставяме споделени услуги, оперативно съвместими. Това е целта. Стигаме до програмата за решение за оперативна съвместимост. Тя е приоритетна от доста време. В миналото сме реализирали сходни програми, но остава да се направи още много. Затова трябва да видим как можем да надградим на тези програми и да постигнем нещо повече. Имаме програма с една единствена цел, както предходната програма, а именно да се улесни ефективното и ефикасно електронно, трансгранично и а, междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, както и между тях и гражданите и бизнеса. Гражданите и бизнеса бяха включени косвено в предходната програма, но сега са изрично упоменати. Програмата трябва да предложи решение за оперативна съвместимост, която да обменя информация между Европейската администрация и националните администрации, както и между администрациите, гражданите и бизнеса. Така че обхватът е малко по-широк, отколкото предходната програма. Сегашната програма, както и предходната, ще предложи решение за оперативна съвместимост неограничено на европейско, национално, регионално и местно ниво между администрациите, за да може да се осигуряват публични услуги, да се подкрепя изпълнението на европейските решения, да се консолидира, разширява дейността на сегашната програма. Освен това ще предлага и решение, ще бъде като инкубатор, докато бъдат разработени в достатъчна степен съответните решения, за да могат да бъдат внедрени или пък могат да служат като мост за намиране на решения. Целта на програмата се подкрепя от редица оперативни цели под формата на дейности по програмата, както виждате на този слайд поддържане, използване, повторно използване, както повторно използване, както и използване на нови решения за оперативна съвместимост през гранична, също оценка на ефекта от е, информационните и телекомуникационни технологии, какви ще бъдат последиците от въвеждането на новите мерки, също намирането, установяването на празнини в законодателството и какво може да се направи за запълването им. Също създаването, усъвършенстването на ЕИРА, създаване, поддръжка на картографията, на решенията, ЕЛКАРТ, също насърчаване на сегашните стандарти и спецификации, разработване, развитие и прилагане на решения, също количествено измерение на решенията за оперативна съвместимост. И така, какво липсва цялата картина, какво сме постигнали, какво трябва да се постигне, как ще следим и оценяваме програмата. Както предходната програма, ще има непрекъснато наблюдение, в резултат на което ще бъдат публикувани резултатите, ще има междинна и окончателна оценка, която ще бъде представена на Европейския парламент, ще има показатели за измерване на резултатността на програмата. Освен това, имаме един цялостен списък от показатели. Имаме отделни показатели за важните елементи от факторите, които създават средата за по-добра оперативна съвместимост. Също трябва количествено да се измерват ползите и положителният ефект от прилагането. Относно бюджета и продължителността на програмата, тя ще действа за 5 години, 2016-2020, в съответствие с, международна, с многогодишната финансова рамка. Тя ще бъде в размер на 131 милиона годишно. И последния слайд от моята презентация обвързва важните фактори, които искаме да подчертаем. Трябва да гарантираме висока степен на сътрудничество между администрациите, службите и органите. Трябва да се оптимизират резултатите, да избягваме дублиране на усилията, да имаме ясна рамка за прилагане на решения за оперативна съвместимост, еднаква за цели Европейския съюз – трябва също да следим каква е голямата картина, какво искаме да постигнем и как. Какво искаме да постигнем с тези действия? Ние искаме да се прилага холистичен подход в Европа и най-сетне искаме да предоставим всички нужни инструменти, които могат да доведат до ефект на лоста. В комисията с е, новия състав на комисията имаме нови възможности, тъй като там се подчертава нуждата от сътрудничество и взаимодействие, както на равнище служби. Ние знаем от контактите ни с е, държавите членки, че понякога това, което идва от Европейската комисия като инициативи, понякога е объркващо. Затова Ние се срещаме с представители на различните служби, които участват в тази инициатива, всичко, което е свързано с модернизацията на публичната администрация, за да можем да представим общи цели, които да се разбираеми, координирани и които да отправят общо послание. Благодаря ви много, говорих малко по-дълго, отколкото възнамерявах. Председателят. Благодаря ви за отличната презентация. Сега ще преминем към двете, двата казуса. Първо, специалният съветник от Делойт Консулторес, госпожа Анабела Педросо, тя ще представи казуса от Португалия. Имате думата, госпожо. I'm go only technical. Thank you. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Благодаря ви. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря за възможността да споделя с вас опита на Португалия с оперативната съвместимост в рамките на стратегията ни за електронно управление и оперативна съвместимост. Ще споделя нашия опит с програмата за решения за оперативна съвместимост. <laughs> The first slide that is only a roadmap. На първия екран виждате стратегията на Португалия за електронно управление. Тази стратегия води своето начало от 1999 година. Изпълнява се и до днес. Тази стратегия изигра много специална роля, най-вече в областта на оперативната съвместимост. Ние бяхме първите в Европа, които въведоха базови стойности за оперативна съвместимост. Дори и мрежата на Европейската публична администрация ни даде възможност да доразработим стратегията си в взаимодействие с други администрации. Тази възможност за обмен на опит е изключително важна. В случая на Португалия обменът на опит ни даде възможност за много полезно взаимодействие с нашите колеги в Белгия. Така можахме да постигнем напредък без да допуснем прекалено много грешки. Можехме да обменяме опит със своите колеги, да се учим от грешките си, за което съм благодарна на колегите от Белгия и до днес. Нека ви кажа какви успехи постигнахме в областта на електронното управление до тук. Не би било възможно да разберем колко е трудно да се гарантира оперативна съвместимост на техническо и организационно ниво. ако нямахме практически опит Много е трудно да се преодолеят организационните, техническите и законовите пречки. Ще ви дам за пример португалските документи за самоличност. За да Съгласно нашата конституция е предвидено да има единна преписка, в която да се съдържа цялата информация за нашите граждани. Това ни даде възможност да подходим творческо, творчески, да постигнем едва ли не чудо. Въведохме единна система. Приведохме в съответствие националната си рамка с европейската архитектура за оперативна съвместимост. Това за нас бе много важно така успяхме да постигнем обединяване на отделните елементи. Най-големите пречки, които трябваше да преодолеем, бяха свързани с управлението. Но след тези първоначални пречки, Успехът ни е факт. Над 9 милиона граждани са получили своите документи за самоличност по тази система. Опитът ни до тук показва, че е възможно винаги да се усъвършенстваме. Но за да стигнем до тук, трябваше да преодолеем много трудности, да си извлечем много полуки. Ще споделя някои от тях днес с вас. Една от първите полки бе, че трябва да се променят нагласите, че трябва да се проявява гъвкавост и че никога онова, което ни изглежда, че е по-добре за другите, е точно онова, което те искат. Всяка една държава членка е уникална сама по себе си. Но за нас бе важно да проумеем именно това. Трябваше да сме смирени, да правим компромиси, но и същевременно да сме упорити, никога да не се отказваме. Втората пука, която си извлякохме е, че трябва да се прилагат по-прости подходи. Когато се сблъскваме с толкова сложни процеси, е добре да поставяме приоритети и да подхождаме поетапно. Третата полука е, че трябва да се разбере какви са разликите и че разликите трябва да бъдат обединени, като никога не се прекъсва процеса на комуникация. Последната пулка, която се извлякохме, бе на семантично ниво, свързана бе с значението. От момента, в който се споразумеем за значението и въведем стандарт, няма никакъв проблем на техническо ниво, но съвсем различно е, когато работим с хора. Вие ме слушате и всеки от вас тълкува по свой начин думите ми. Когато казвам гъвкавост, простота, комуникация, приоритети, то имам предвид елементи, които са изключително важни за програмата за решение за оперативна съвместимост. Тук на този екран цитирам заместник председателя на комисията. Напълно съм съгласен, съгласна с него. Той каза, че дългите години работа в областта на оперативната съвместимост и електронното правителство, отворените данни трябва да доведат до осезаеми резултати, до по-качествени услуги за гражданите и предприятията. Затова разглеждам програмата за оперативна съвместимост, инструментите по нея, като възможност за обединяване на отделните елементи, за приемственост, за по-новаторски подход към възприемането и реализирането на тази програма. Днес можем да стъпим на почти 20 години работа по програмата. Имаме възможност за ползването на отворени данни, но същевременно сме изправени пред нови дилеми, които трябва да се поставят на дневен ред в държавите членки. Дали следва да се работи само централизирано на ниво изпълнителна власт или да се търсят и други възможности. Бариерите, пред които сме изправени днес, са почти същите като тези от миналото. Има големи трудности при предоставянето в трансграничен мащаб на електронни услуги. Затова трябва да разглеждаме нови бизнес модели, дори да дадем възможности за участието на нови субекти. Друг проблем е липсата на устойчивост. Какво ще се случи с проекти като Сторг и други, които са се увенчали с успех, когато вече не са пилотни проекти? Кой ще се възползва от тях за търговски цели? Или пък ще продължат да се използват само централизирано на ниво държави членки? Това са предизвикателства, които трябва да бъдат взети предвид в програмата за оперативна съвместимост. Трябва да се фокусираме върху консолидацията. Тази програма трябва да се използва като инструмент за отворено управление, като новаторски инструмент, от който ще проистече възвръщаемост за гражданите, дружествата и публичната администрация. И въпреки, че акцентът на програмата е оперативна съвместимост на ниво публична администрация, ще трябва да променим нагласите, да приложим нови подходи, ако наистина искаме електронното управление да се отвори към обществото. Според мен програмата за оперативна съвместимост е добър и необходим инструмент за сближаване и споделяне на технологии между държавите членки. Затова и говоря за възможността за ново начало. Сред целите на програмата е тя да се използва като един вид инкубатор за идеи. Това е възможност за създаването на едно по-приобщаващо общество, за подпомагането на проекти за интегриране. Имам известни притеснения във връзка с раз... обема на тази програма, с нейната сложност, но тя може да е източник на много различни проекти. Нека сега отправя няколко препоръки. Трябва да сме активни в комуникацията с държавите членки и обществото. Трябва да се фокусираме. Независимо какво предприемаме, то трябва да е фокусирано върху насърчаването на заетостта и повишаването на качеството на живота. Трябва да направим всички европейци щастливи. Трябва също така да упростяваме. Нека се възползваме от технологиите за целите на упростяването при трансграничното предоставяне на услуги. Както и да упростяваме сложните бюрократични процеси. При това обаче не бива да забравяме необходимостта от защита на правото на личен живот. Откритостта също е много важна. Привличането на партньори като неправителствени организации и други е изключително важно за постигането на успех. Програмата може да се използва за приобщаването на различни прослойки от обществото. Тя може да се използва за преобразуване на социалното новаторство в социална економика. Така ще приложим на практика прехода от електронно управление към отворено управление. В момента няма нагласа за това, но е възможно да се постигне промяна. Защо да не опитаме? Uh, uh speech, Благодаря ви. След вашето изложение сме още по-убедени във всичко, което правим. Наистина ни цитирахте един чудесен пример. Сега ще дам думата на господин Роман Дмовски, който ще ни представи втория казус. Имате думата за 10 минути. Господин Дмовски е заместник държавен секретар и министр по въпросите на администрацията и цифровизацията в Полша. Но преди това ще помоля нашия колега, заместник председателя на тази комисия Мирослав Рансдорф, да заеме председателското място, за да продължи да председателства заседанието до края. Нека продължим. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Благодаря, председателю, дами и господа. Огромна чест е за мен, че съм тук днес с вас. Много ви благодаря за поканата. Благодаря. Ми господа, изправени сме пред индустриална революция, голяма промяна, която идва от интелигентното управление на данните. Има все повече клонове на индустрия, като енергетиката и други, където може да станеш лидер, защото знаеш как да използваш интелигентно данните. И трябва да се създадат адекватни условия за развитие на тази цифрова економика и след това в администрацията, е, основната роля ще бъде да има по-голяма достъпност на обществените услуги, но и да се намалят разходите за същата тази публична администрация. За тази цел трябва да се създадат е, различни инструменти, да се предприемат различни действия. Нека да ви дам няколко примера. Ще ви покажа с няколко прости примера какъв подход избрахме в Полша, когато говорим за оперативна съвместимост. Можем е, да приемем, че основните действия би трябвало да са свързани с преодоляване на цифровите бариери в трансграничен план, но и между секторните, например, връзките между дружества и граждани, между едно дружество и друго дружество. Публичните услуги трябва да са достъпни на цифрови платформи. Също така Публичните данни трябва да бъдат достъпни. Не на последно място, един много важен аспект, ще е да паднат разходите по публичната администрация. се, за най najważniejszą ролом в будованию interoperacyjności. Мисля, че що се отнася до оперативната съвместимост, е, най-главната задача е да приемам действия на европейско ниво, т.е. на трансгранично ниво. трябва да се приложи регламента на Европейския парламент за електронната идентификация. Всеки един от нас ще трябва да приложи този регламент, като идеята е да има сигурна идентификация След като този регламент се приложи на практика, ще се опитаме да изградим и един, да надградим, извинете, над един от проектите от миналото. Проекта се нарича Сток на латиница. Създадохме определени прототипи. Надявам се това да е полезно когато вече при, приложим този регламент за електронната идентификация. Всяка една от държавите членки ще трябва а, да работи в тези сфери. нато от тях ще бъде адаптиране на националното законодателство. Нови решения. Имаме електронен печат. Трябва нови решения да се намерят за него. Настоящите решения ще трябва да се адаптират към новите предложения. Тогава и само тогава ще можем да използваме едно и също решение в цяла Европа, без да има каквито и да е трансгранични бариери. Е, важен източник на информация по време на прилагането ще бъдат определени стандарти или модели, е, които вече имаме, които се развиха по време на прилагането на проекта ИСА. Нека да дам няколко конкретни примера за това какво сме направили в Полша. Една от най-важните ни задачи е бе да направим така, че цифровите услуги да са налични за хората. Предизвикателството беше достъп на данни от публичните регистри. Над 600 такива регистъра има в Полша и това е прекалено много. Трудно е дори да си представи човек, че ще има една система, посредством която ще можеш да влезеш във всички тези регистри. Какво направихме? Направихме един анализ, който показва, че е достатъчно да имаш достъп до около 100 основни данни, които се съдържат в различни регистри, за да можеш да покриеш всички аспекти на определен данакоплатец. Решихме, че искаме една платформа с всички данни, която а, да бъде всъщност а, почерпена от някои ключови регистри. Нещо друго много важно, свързано казаното по-рано, е, че данните са тези, които ръководят економиката. Данните трябва да бъдат използвани повторно и многократно Публичната администрация дава на външни изпълнители да правят анализи и купува от тях данни. Много често плаща за тези данни с публични средства. Когато вече сме платили за едни данни, трябва да сме сигурни, че тези данни ще се ползват пак дали от бизнеси, дали от НПО. И на базата на тези данни, тези НПО или институции ще могат да изградат нови услуги. При Польша основното предизвикателство всъщност беше да увеличим броя данни, които предоставя администрацията. Това беше едно ново предизвикателство, за това, за да го преодолеем, беше важно да говорим на различни нива, да направим от една страна информационна кампания, просветна кампания и да имаме едно ново законодателство, което ясно да заявява как може да бъде ползвана многократно информацията. Една важна стъпка беше стартирането на съответен портал, който е записан на пред вас, виждате го, където а, се виждат всички данни, които са на разположение на гражданите и са предоставени от публичната администрация. Сега, оперативната съвместимост ни кара да мислим и за средствата, колко ще струва всичко това, за да може всичко, което предлагаме като ново, да доведе до свиване на разходите на публичната администрация. Основната цел на проекта ИСА или решение за оперативна съвместимост беше да зададе стандарти. Но а, това може да бъде погледнато и от друга гледна точка, на по-низко ниво. Чисто практически решения или информационно-технологични продукти. Имаме различни сфери в Полша, в които сме решили да работим по системи, които след това са предоставени на различни органи от публичната администрация. Например, безплатен електронен подпис за служители и граждани и а, други. Имаме също така една система за изпращане на електронни документи между съответни бюра и органи. Това е една специална платформа, където се изпращат тези документи. За електронни документи публичната администрация има една система за обработка на документи, която е заложена във всяко едно бюро в Полша безплатно. Оперативната съвместимост е един сложен процес, ако решите да имате такава, тя трябва да бъде управлявана на различни нива. Поради тази причина е важно да се направи така, че да се използва всяка една възможност, за да може хората да я използват. Въведахме регламенти на различни нива в Полша. На ниво меко, така наречено законодателство, нашето Министерство на дигитализацията прави един списък от така наречени архитектурни принципи, които след това могат да се използват, когато има нови системи. отново, препоръка. след това имаме правни механизми. Една голяма част от така наречените стратегични програми Цялото име на полски е програма за интегрирана дигитализация на Полша. Та, тя ни дава възможност да интегрираме всички проекти в една по-голяма система. Следващата стъпка, малко по-нагоре, е стъпката, при която се опитваме да направим така, че оперативната съвместимост да заработи. Това са финансовите проекти. Имаме една оперативна програма, която се казва Цифровизирана Полша. Тя включва всички проекти, свързани с цифровия дневен ред. Става дума за широколентов обхват, съвремени дигитални услуги, повишаване на познаването и познанието за тези цифрови услуги. Един от ключовите елементи или критерии на който трябва да се отговори, ако искаш финансиране по тази програма, би бил да докажеш, че спазваш определени базови принципи, чиято цел е да насърчиш оперативната съвместимост. Това беше всичко. Много ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. Много интересно представяне. знам какво е положението в Польша. Ние сме познати, запознати, защото аз съм чех, съседи сме. Много опит от вашата страна може да бъде прехвърлен в съседни страни. И така, трябва да кажа, че това представяне показа значимостта на децентрализацията. На децентрализацията. Защото в такава голяма страна не може всичко да се централизира. Свързани с оперативната съвместимост имам предвид процеси. Когато разучих история на менеджмента, първият път, по който са тръгвали специалистите, и след това последвани от много други, е да централизират управлението. Например, централизираното управление на американските железници. Uh, uh, След това обаче се оказа, че това не винаги е приложимо и прогресът с информационните технологии ни дава възможност да децентрализираме в случая с железниците без същото. И това ще бъде и бъдещето. Децентрализация. Тя е пътят към по-голяма ефективност на системата и по-добра работа на системата. Сега давам думата на господин Зориньо. Имате думата. Той е тук. Той е много отговорен човек, защото е четвъртък след обяд.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 господин председателю. Ние не можем да следваме административния модел, който се прилага в американските железници, защото се нуждаем от децентрализация, но е необходимо да говорим на един и същи език. Оперативната съвместимост ще позволи вземането на решение на по места. Ние чухме какъв е опита на Полша за регистрите, чухме някои примери от Португалия. Госпожа Петрозо е консултант, сега работи в частния сектор, преди беше държавен служител – Тя беше председател на Португалската агенция за модернизация, така че тя има отлична квалификация в тази област. В Португалия имаме проблем, тъй като нямаме и Да todo este de tudo aquilo que eu ouvi, e obviamente que eu quero mais ouvir do que falar. Ние не ползваме един единствен номер на лична карта, което създава трудности. Според мен това, което липсва... <laughs> Eu acho que este programa já, é, já garante a interoperabilidade. Тази програма трябва да доведе до оперативна на съвместимост, включваща всички в обществото, а не само да оставим нещата на техническо ниво. Неформалните дискусии, които проведохме с Европейската комисия, бяха изключително ценни при изготвянето на становището. Презентациите, които чухме днес, показват, че нещата вървят – и именно това желаем. Ние трябва да намерим решение, да е ясно кой какво прави и защо. Бизнеса и гражданите трябва да бъдат доволни от услугите, които получават и това трябва да се вижда. Не бива да вземаме нещата за даденост и да смятаме, че знаем какво искат хората. Нека те да го кажат. Мисля, че постигнахме много неща и бихме могли да продължим напред. Благодаря ви. Благодаря ви за това обобщение. Португалците са открили океаните в историята. Може би сега господин Зориньо ще ни разкрие тайните на оперативната съвместимост. Коментара беше извън микрофон. Госпожа Някон Сари има думата, тъй като тя е докладчик от комисията ИМКО. Госпожо Яконсари, имате думата. Благодаря ви много. Благодаря на гостите ни за чудесните им презентации. Особено ми беше интересно да чуя опита на Португалия и преминаването към карти за самоличност. Тази втора програма за оперативна съвместимост е нещо доста абстрактно. Какви конкретни стъпки обаче ще бъдат предприяти, що се отнася до цифровата инфраструктура и нейното развитие? Какви технологични промени ще настъпят? Все още не можем да се ги представим, но вие сте експертите и можете ли да ни кажете как вие виждате развитието? Европейските граждани включват е, хора, които не могат е, да четат достатъчно добре, макар и да са малко на брой. Ние не искаме да се стигне до цифрови сираци, т.е. до хора, които нямат компютри, които нямат достатъчно умения за четене. и които не могат да получат достъп до съществени за тях услуги, само защото тези услуги са цифровизирани по какъв начин ще бъдат отчетени техните потребности. В Естония, например, се организира обучение за възрастни лица, за пенсионери и въпреки, че те получават умения, те не могат да се позволят често да се купят собствен компютър. Така че по какъв начин ще доближим всичко това до гражданите. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Бони. Госпожо Яконсари, благодаря ви за вашето изказване. Европейския съюз е изключително важен проблем за много региони, особено за южната част на Европа, демократичната революция, допринесем за преодоляването на тежестите от миналото. Господин Бони е следващият оратор. Той е докладчик в сянка от групата на НП. Благодаря ви, господин председателю. Мисля, че всичко беше казано. Затова не е толкова лесно да кажа нещо допълнително. Въпреки това искам да благодаря на докладчика, да благодаря на госпожа Педорозо, на господин Дмовски за представените казуси, които ни дават примери как можем да се справим с оперативната а, съвместимост, като наблегнем на приоритети, както в случая с Полша и предлагайки много нови решения например, електронните карти за самоличност в Португалия и прочие. И в двата случая трябва да кажа, че е важно да се говори за отворено правителство. Днешното представяне от Европейската комисия беше отлично по много причини. По-рано ние сме обсъждали регламента за оперативната съвместимост и програмата за оперативна съвместимост като техническо решение, но днес, благодарение на това изслушване, ние разбираме по-добре, че не става дума само до намирането на технически решения, въпреки че технологията е изключително важна за единния цифров пазар, но е важна и за един нов модел на демокрация, за отворено управление и прочее. Европейският парламент трябва да участва в много по-голяма степен в програмата за оперативна съвместимост, да разпространява информация за тази програма в страните ни. Имам само един-два кратки въпроса. Първо, по какъв начин програмите и действията, свързани с оперативната съвместимост, допринасят за отговаряне на потребностите на страни като Португалия, Полша и други държави членки. Какви пропуски в законодателството сте констатирали, които пречат на задълбочаването на оперативната съвместимост? В съобщението на комисията се говори е, за празнина в законодателството и ние трябва да запълним тази празнина колкото е възможно по-рано, работейки върху този пакет. А в последствие и до извършване на някои законодателни е, промени, тези е, промени ще бъдат е, част е, от е, пакета за единия цифров пазар, който ще бъде представен от Европейската комисия. Благодаря, господин Бони. От групата АЛДЕ, господин Тойлер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо благодаря за провеждането на днешното изслушване за информацията, която получихме до сега. Когато говорим за оперативната съвместимост, трябва да имаме предвид, че тя има различни компоненти. Първо, трябва да се вземат предвид държавите членки, да си зададем въпроса дали публичните администрации в държавите членки изцяло ще навлязат в века на цифровите технологии. От тук пък проистича въпросът за ролята на Европейския съюз. Европейският съюз следва да се намеси тогава, когато става дума за трансгранично предаване на информация от една държава членка към друга, трябва да изясним от какво проистича допълнителната полза от действията на Европейския съюз. Не можем от самото начало да постановим, че всичко спада към компетенциите на Съюза. В един отворен европейски вътрешен пазар обаче трябва да бъдат създадени рамкови условия на общо европейско равнище. Тук в парламента решихме Комисията по промишленост и енергетика да работи най-вече по въпроси от технологическо естество, а не по въпроси свързани с сигурността на данните. Но от политическа гледна точка, според мен, би било шизофренично да не се занимаваме с въпроси, свързани с сигурността на данните. Немалко граждани биха искали процесите в по-голяма степен да са цифровизирани. Би им се искало обаче едновременно с това да не се злоупотребява с данните им. Нека погледнем действащото законодателство в Съединените щати. То предвижда гаранции за това данните на американските граждани да не бъдат предавани отвъд границите на САЩ. Няма такива гаранции за европейските граждани, обаче. Ако искаме да пристъпим към повсеместна цифровизация, трябва да гарантираме и защитата на данните на гражданите. Според мен, защитата на данните трябва да е неотменима част от цифровизацията. Въпросът ми е следният. Дали става дума изцяло за технически въпрос? Ще можем ли да подобрим цялостния процес чрез така наречените отворени данни и създаването на отворени платформи? Или пък трябва да се намесим и на ниво законотворчество? Необходими ли са нормативни актове, за да дадем нов тласък на процеса? Не знаем докъде ще стигнем в разискванията с държавите членки по този въпрос. Парламентът и комисията се обявяват за законотворчество. Може би трябва да вземем предвид цифровата революция. Mr. Maragall from the Greens will be the next shadow speaker. Следващият оратор е докладчика Сянка на Зелените. Благодаря, господин председател. Днес, след като изслушах представенето на комисията и останалите оратори, наистина съм ентусиазиран във връзка с възможностите, които ни се отварят. Не бих казал, че ще е необходимо да се започва работа по трета програма за оперативна съвместимост, защото вече сме успели да консолидираме концепцията и сме на необходимата висота. Няма да ни е необходима трета програма. Разбира се, ще трябва да продължим работа на ниво управление, ще трябва да доусъвършенстваме програмата. Но би трябвало концепцията вече да е широко възприета в цяла Европа. Госпожо Педрозо, вие казахте, че трябва да упростяваме, че трябва да отдаваме значение на определенията на семантиката. Съгласен съм с вас. Ще трябва да работим и в двете области. Ще работя заедно с докладчика господин Зориньо. ще трябва ясно да определим целите си, както по-общите, така и по-конкретните. В допълнение ще трябва да бъдат взети предвид определени фактори, например под формата на конкретни индикатори. Е, е, conseguir esto que decía antes, tiene que definir, consolidar conceptos. Tiene que... Освен това, ще трябва да се консолидират концепциите. Ще трябва и да доизясним определенията. Ще трябва да знаем точно какво очакваме. Трето, с какви възможности разполагаме? Най-важното е според мен – да се съсредоточим върху една обща рамка, върху общи правила, общи стандарти и предпоставки, които да бъдат интегрирани в решенията. И в правилата за администрацията. Изложенията на гостите наистина бяха много добри. Може би трябва да вземем предвид онова, което казахте и по отношение на съдържанието на страниците в интернет. Четвърто. Програмата би трябвало да отчете вече постигнатия напредък, вече постигнатите резултати в рамките на други програми на комисията. Имам предвид, например, широкомащабни пилотни проекти или програмата eSense. Ще трябва да се възползваме от вече постигнатото – За целта е необходима координация. Основните елементи трябва да се възползваме от тях. Понякога сме склонни да се повтаряме. Ще трябва да сме по-фокусирани, да видим какви са пречките пред напредъка. Убеден съм, че ще успеем да го направим. Благодаря. Втория кръг от разисквания ще започне с изказване на Бланко Лопес. Quiero agradecer el trabajo que ha realizado el ponente, ¿no? Сърдечно благодаря на докладчика за извършената работа. Благодаря и на нашите гости. Работата ни бе съсредоточена най-вече върху съобщението на комисията, което обаче не е много удачно в частта си за социалния аспект и за преодоляването на цифровата пропаст. Докладчикът наистина е положил усилия да попълни тази празнота в съобщението на комисията. Аз също ще внеса изменения по този въпрос. Има обаче и още нещо, което според мен е изключително важно а именно връзката между работата на публичната администрация и демографските промени. Технологиите за комуникация, цифровите технологии, оперативната съвместимост трябва да играят важна роля при премахването на бариери при сътрудничеството между публичната администрация, гражданите и дружествата публичната администрация трябва да допринесе за преодоляването на цифровите бариери, от които някои региони, най-вече по-рядко населените, обезлюдените, са особено силно засегнати. При това трябва да вземем предвид не само гражданите, но и дружествата. Следващият оратор ще е колега от либералите. I have a list of questions to... Имам въпроси, цял списък към представителите на Европейската комисия. Говорихте за новото преди, но исках да разбера какви са основните уроци, които сме извлекли от опита на оперативната съвместимост или проекта ИЗА, както е накратко. Пропорционално как е разпределението между отделните приоритети? Има ли промяна след проекта ИЗА? Друг, други въпроси са свързани с държавите членки. ИЗА ще може ли да помогне региона, на регионални инициативи и проекти с потенциал за паневропейски решения. Един друг въпрос, който бе повдигнат от средносрочния доклад, е свързан с държавите членки. Как ще решим този проблем, втория проект и какво могат да направят по-добре държавите членки. След това методите на работа. Как програмата и за две ще си взаимодейства с други органи, къде е тя сред приоритетите на новата комисия? И кой комисар ще отговаря? Коя генерална дирекция ще отговаря? Това ще бъде много интересно. Също така, как ще окаже тя въздействие върху други дирекции и услуги, проектите, които са финансирани от Европейската комисия, как ще бъдат съвмести, съвместени с рамката за оперативна съвместимост ИЗА. Отговорите ще бъдат предоставени от експерти. Последният оратор сега ще бъде госпожа Дали от Социалистите и Демократите. Имате думата. Thanks a lot, Chair. Um, and may I thank also... Благодаря. Благодаря на всички оратори. Отново запалихте ентусиазма по тази тема. Благодаря на Карлос, докладчика. Говоря от името на социалистите и демократите в комисията Либе. Аз съм докладчик Сянка от името на комисията Либе по тази тема. Тук говорим за информация за гражданите, по-добри услуги за гражданите Говорим и за щастие, но аз бих добавила и думата защита. Това бе споменато от един от ораторите. Има два основни въпроса, които искам да посоча. Социалистите демократите в Либе смятат, че по-настоящем няма хармонизация при защитата на данните в Европейския съюз. Има различни е, правила в е, държавите членки и техните задължения. Това означава, че има разминаване между стандартите, които се прилагат е, в отделните държави членки. Това не може да гарантира пълна оперативна съвместимост, имайки предвид, че в основата на оперативната съвместимост са единните стандарти за всички. Това трябва да бъде обект на вниманието ни в спешен порядък и за това смятаме, че бързо трябва да се приеме пакета за защита на данните. Защо? Защото този пакет стои при съвета вече много дълго. Европейския парламент чака, за да започне тристранни срещи. Стандартите трябва да бъдат едни и същи. Това ще бъде полезно и за гражданите, и за бизнеса, и за публичния сектор. И накрая, посредством прилагането на KPI се наблюдава напредъка. Това ще помогне а, за установяване на проверки. Комисията обаче трябва да каже в своите указания, че у нези фирми, които предлагат своите идеи, трябва да кажат как ще защитят тези данни. Това трябва да бъде подчертано и що се отнася до действия, свързани с личните данни на гражданите. Благодаря. Много благодаря, че споменахте този въпрос. Because, uh, dealing... За защита на данните, защото в Европейския парламент се занимаваме с това, но си мисля, че не допринасяме достатъчно към постигането на тези цели. И така, ваше разрешение, ще изчета това, което колегата от Обединената левица Мариза Матиеш е подготвила. Тя е докладчик Сянка. Но... Maybe it will be better. Може би всъщност ще е по-добре да дадем думата на експертите. По-добре ще започнем с експерти. Започваме с Европейската комисия, госпожа Гертруд Хингерштарт. Благодаря. Ще дам думата на колегата, за да може всичко да вплетем, за да може да видим как се свързват те, темите. Добре, Мария Казес. Благодаря. Извинете, Мария Абкасис. Ще се опитам да отговоря на част от въпросите, които бяха зададени в тази зала. Госпожа Яконсари си тръгна, но ще започна с нейните, с нейното изказване – Основната цел е да се заложи основата, както каза господин докладчика. Ние искаме да изградим една основа, върху която да се работи. След това да се заговори по този въпрос и да се намерят решения в различната администрация. Тоест, е, строим отдел основата. Тухла по тухла. Важно е, че сме работили по време на програмата ИЗА и ще продължим. Ако се приема от парламента, с последваща програма. Семантиката. Не може да се създаде, да се запише каквото и да е като комуникация между администрациите, без да е уточнена семантиката. Трябва да се направят такива споразумения между секторите за смисъла на отделните а, позиции, защото когато си говорят помежду си хората, те решават кое какво означава. Different sectors. Защото вътре в един отрасъл хората разбират за какво говорят, но между отраслите има разминаване в езика, който се ползва. Затова програмата ИЗА из Айза Square или ИЗА на, на втора степен ще означават хората да се разберат помежду си кое какво означава. След това има известен успех в тази сфера, имайки предвид е, ключовите определения, прияти от държавите членки. Не искаме цифров вододел. Решенията, спецификациите, рамките, които се задават с помощта на държавите членки, сами по себе си не допринасят до цифровия вододел. Не, те допринасят за изграждане на решения за гражданите и дружествата. По никакъв начин не пречат на създаването на мерки които да вземат предвид хората, които не са свързани с интернет. Така че няма разминаване тук. Можем да създадем решения за голямата част от населението, или поне за онези, които ползват цифрови технологии. От друга страна трябва да вземем предвид нуждите на онези, които не са компетентни в цифровите технологии. Това не трябва да се забравя. Как действията на проекта се сравняват с действията на държавите членки? И примери. Можем да споменем рамката на Съюза за оперативна съвместимост. Тя бе спомената от Европейската комисия. Тя не бе задължителна. Няма никакво задължение при транспонирането. 24 държави членки са транспонирани. Разбира се, като това отговаря на техните изисквания, защото всяка държава членка е различна. А, но има общ подход, общи идеи, които са там. Между 27-те държави членки. С нещо, което не е задължително. И това е един отличен пример, според мен, за това, как на европейско ниво това ще даде възможност на всички да работят по един и същ начин и да използват едни и същи подходи. Но означава, че всички трябва да сме равни. пропуските в законодателството и, тежки, и регулаторните въпроси има нещо, което е предвидено и се обсъжда имайки предвид този пакет за единия цифров пазар, имайки предвид стратегията за и рамката, трябва да се вземат предвид добрите практики в държавите членки. Така можем да добавим референтната архитектура за оперативна съвместимост, за да можем да получим целия пакет. Стратегия, рамка, референтна архитектура и така нататък. Всичко това е на масата, т.е. с него разполагаме по-настоящем. Потребностите споменато е в предложението изрично, че програмата и за две трябва да защитава или да бъде защитена от законодателство за защита на данните. Това е принцип в настоящото предложение. Освен това е важно да се спомене, че предоставяме отделните, ще ги нарека, тухли или значения или определения за да се намерят решения в отделните сфери. В крайна сметка, отговорността за тях е върху бизнеса, защото бизнеса е този, който трябва да направи така, че да се следват правилата. Разбира се, че трябва да вземем предвид това законодателство. Имам предвид тези тухли, за които говоря, за да градим с тях, но нези които използват така наречените тухли, също трябва да вземат предвид законодателството за защита на данните, което, с което разполагаме и което се използва. Фирми, които предлагат действия, действията, които се предлагат, програмата ИЗА и за 2 следват един и същ подход. Държавите членки, тяхната администрация трябва да ги следват, както и службите на комисията. Не може да се получават предложения от фирмите. Това е предложението, което е пред нас. Процедурата е такава, че администрациите на държавите членки е, и комисията трябва да предложат е, действия. Тези действия не са непременно свързвани с конкретните региони. Няма пряко финансиране на регионите, на общините и прочие, но резултатите от тези действия могат да бъдат използвани повторно от регионалните, от националните администрации. И още нещо по въпроса. Всичко, което се прави, в програмата се предоставя на разположение на администрациите на всички държави членки, тъй като платформата е отворена. Присъединяването към платформата ви дава достъп до резултатите, спецификациите, рамките, както и решенията от тип отворен източник, които могат да се използват и в други програми. Европейската гражданска инициатива и онлайн на събирането на подписи беше подкрепено от програмата, това е като пример, и беше използвана отново от всички инициативи, които са лансирани от организаторите. Всички граждански инициативи, които са стартирани, използват софтуера за събиране на подписи онлайн. Това беше подкрепено от програмата ИСА. Благодаря. А сега продължаваме с госпожа Педрозо от Португалия. Вие представихте казуса от Португалия. Имате думата отново. Благодаря ви. Аз чух всички изказвания и въпроси. Искам да се спра на три въпроса, на три теми и как могат да бъдат решени проблемите. Според мен програмата ИСА е твърде техническата е насоченост, твърде много разглеждане на нещата по-отделно от държавите членки, както споменахте и самите вие. И така, какво може да се направи, за да се отговори на интересите на гражданите и на дружествата? Защитата на данните, както и други елементи, трябва да са основните градивни елементи. Понякога обаче забравяме защо ни има. Ако искаме да имаме програма ИСА 3, е необходимо да приложим на практика една нова култура, която да види какво сме направили, какво трябва да правим и да даде стимул на държавите членки. Понякога се питаме каква е ролята на комисията, каква е ролята на отделните държави членки. Когато транспонира, се транспонират документите, това става по определен регулаторен начин, но няма промяна в културата. Този огромен проблем изисква да обмислим какво точно се прави тук. Понякога държавите членки не разбират какво точно правим тук. и понякога те е, не виждат е, нищо осезаемо в тази област. Е, следващата тема, на която искам да обърна внимание, е следната. Аз считам, че, както съм осъждала въпроса с Маргарита многократно преди, с нея се познаваме отдавна, засяга един и същи въпрос. Когато провеждаме срещи с представители на държавите членки, Понякога се поставя един и същи въпрос многократно. Въпросът за оперативната съвместимост според държавите членки трябва да остане в рамките на правителствата. Това означава, че те смятат, че гражданите не трябва да бъдат изобщо въвлечени във всичко от това, че ние отделно трябва да се вземаме някакви решения отделно от хората, но все пак ние сме избрани от тях и трябва да сме в тяхна услуга и в услуга на предприятията. Аз е, използвах примера с е, отвореното е, правителство и това трябва да има някакъв смисъл за нас, за комисията когато обсъждаме и са две. Въпроса за неприкосновеността на личния живота, на отделните технически градивни елементи. Те са важни, разбира се, но приобщаването за мен не е нещо, което за сега не е достатъчно отразено. Благодаря ви. Следващият оратор господин Дмовски от Полша. Вие имате Министерство на цифровизацията във вашата страна, така че имате късмет това отношение. Благодаря ви. Разискванията, които водим сега, са в интересна посока. Те показват различните аспекти, въпроси, което е доказателство колко сложна е тематиката за оперативната съвместимост. Някои казват, че въпроса за дигиталното изключване не е достатъчно отразен. Аз искам да кажа, че ние трябва да имаме този факт предвид, когато сме толкова впечатлени от новите услуги, от новите постижения, понякога не виждаме, че не, вси, не, сякаш забравяме, че не всички знаят как да използват новите цифрови услуги. Технологията може да ни помогне в това отношение. Системите стават все по-съвършенни. Сега може да имаме на свое разположение програми, които разпознават речта и така хората стават все по-близки на цифровия свят и прилаганите там системи. Но следва да имаме предвид и цифровото изключване, да помислим за училищата, възможностите за организиране на курсове, да се обучават хората по какъв начин да боравят с цифровите услуги. Друго решение, което може да се приложи, е да не се изключват изцяло и изведнъж картийните носители. Трябва паралелно да съществуват двете решения по неизвестно време. Трябва да видим какво може да се взема като решение на централно ниво и какво трябва да бъде децентрализирано. Централизираните решения трябва да се отнасят само до определенето на стандарти, на норми, Ключовият елемент тук е там, където няма стандарт и там, където е невъзможно да се обменя информация през границата, да се прилагат централизирани решения, официални решения, където няма подобни проблеми. Аз бих предпочел да се даде повече свобода на онези, които проявяват действително интерес – да намерят адекватните решения за себе си. В някои от изказванията вие споменахте за защитата на данните. Това е съществен въпрос. Зная, че много други парламентарни комисии също го обсъждат. Винаги, когато говорим за цифровия пазар, е много важно да отчитаме всички аспекти, свързани с този пазар. Друга важна тема, която би могла да се отчете, се отнася до киберсигурността. Светът, в който живеем, не позволява да не отчитаме опасностите за сигурността на интернет, особено като имаме преди, че системите стават все по-отворени, все по-достъпни за гражданите, но за съжаление те стават по-достъпни и за хакери. Може би трябва да се опитаме да определим опред... някои минимални условия за гарантиране на киберсигурността. Благодаря ви. И сега заключението ще бъде направено от господин Карло Сориньо, който е докладчика ни. Разполагате с 5 минути. Obrigado, Sr. Presidente. Este, esta troca de de perguntas, e esta troca de opiniões foi. Благодаря, господин председател. Благодаря за размяната на мнения и за въпросите. Дискусията бе много полезна. Тя показва, че доближаваме гледните си точки и работим за намирането на добро решение. Докладчикът и докладчиците в сянка вече разполагат с проекто текста на доклада и внесените изменения. Съгласно графика ни за работа, разполагаме с един месец за включването в текста на нови изменения. Аз самият ще внеса няколко, които ще се основават на онова, което научих днес. Комисията по промишленост и енергетика и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите обединиха графиците си за работа. Сега Комисията по граждански свободи и правосъдие ще трябва да внесе изменения, така че да отчетем в текста и киберсигурността и защитата на данните. Както бе казано, ако искаме наистина да отчетем защитата на данните, ще трябва да приемем пакета за защита на данните, по който се работи в момента. Внесените до сега изменения, разбира се, ще са обект на по-нататъчна работа. Те отразяват много от въпросите, които бяха повдигнати днес след обед Например, изменения 7, 9 и 15 засягат въпроса за приобщаването и борбата за преодоляване на цифровата пропаст. Косвено днес упоменахме и нещо, което се визира в изменение 8 ще трябва също да се споразумеем и за значенията, за определенията. Маргарита каза, че поставяме основите. Според мен програмата ИЗА има за цел именно да постави основите Ще продължа на португалски. Съжалявам, ако съм объркал преводачите. Трябва да направим ясно разграничение между приложения, разработени от националните администрации и комисията, и онова, което следва да оставим на обществото да разработи в съзвучие с същите правила и стандарти. Така ще постигнем оперативна съвместимост. Това е крайната ни цел. Същевременно, нещо за което също говори Маргарита, разполагаме с съвместна платформа. Възползвахме се от възможностите по тази платформа. Ще трябва в по-голяма степен да наблегнем върху нея в доклада. Вече са внесени две измерения в тази посока. До сега съм водил неофициални разисквания с докладчиците в Сянка. Те се обявяват за по-активни действия за създаването на системата обслужване на едно гише. Важно е това да бъде включено в изменения 12 и 19. Има редица изменения, които се отнасят до процеса. Процесът трябва да бъде опростен. Същевременно трябва да се прилагат измерими критерии. Внесла съм редица изменения, отнасящи се до упростяването. Ще трябва да упростим процедурите. Много е важно да също да се гарантира сътрудничество, най-вече между отделните страни, между администрациите и сред деловите среди. Приключвам още 20 секунди публичната администрация, бизнесът и гражданите, всички те, според мен, трябва да се ръководят от най-важния фактор – удовлетворението сред гражданите, прозрачността и сигурността на информацията. Тази тема е засегната в изменение 14 всички трябва да сме наясно колко е важна работата, която вършим. Мисля, че разполагаме с добра отправна точка, но винаги има какво да се доусъвършенства. Председателят, благодаря. Това е 17-та точка от дневния ни ред днес – Сега би трябвало да дадем думата на господин Бони, докладчик Сянка от НП. Господин Бони, имате думата. Благодаря. Измененията, предложени от Карлос, според мен са много полезни. Би трябвало да ги подкрепим. Имаме още един месец, в който да внесем допълнителни изменения. Ще се спра върху четири момента. Първо, когато говорим за оперативна съвместимост, мисля, че би било добре да обвържем в по-голяма степен работата на ниво Европейски съюз, която е описана в този документ, с приоритетите на отделните държави членки. Много важно би било, според мен, да предвидим в рамките на програмата задължения не само за сътрудничество по приоритети, но и за споразумение за това какви са приоритетите. Второ, как да направим така, че установената оперативна съвместимост да може да ни даде гъвкавост, за да реагираме на нови технологии или на нови предизвикателства. Ще има ли съвместимост между държавите членки? Ще бъде ли достатъчен моделът на оперативна съвместимост за намирането на решения? Програмата е предвидена до 2020 година. До тогава със сигурност ще бъдат разработени много нови технологии, ще бъде подготвен и вероятно одобрен и законодателният пакет за цифровия пазар. Прилагането на този законодателен пакет ще ни покаже, че има нови възможности и нови предизвикателства. В рамките на програмата за оперативна съвместимост ще трябва да се съсредоточим върху такъв модел, който да отчита и бъдещите промени в технологиите. Трето, как да избегнем при покриването и дублирането. Дублирането на програмата за оперативна съвместимост и мерките предприемани от държавите членки. Ще внеса някои изменения отнасящи се до този въпрос. Вероятно ще трябва да задължим всички заинтересовани страни да участват в годишен преглед на изпълнението на програмата. Знам, че извършването на такъв преглед е административна тежест, но ако искаме да избегнем осложнения, ще трябва да приложим, може би, това решение. Последно, нещо, което не се отнася пряко до документа. Става дума за празнотите в законодателството. По-добре би било, според мен, това решение да бъде одобрено от парламента и да може да бъде изпълнено. но ще трябва да помислим и за законодателни промени. Когато започнем работа по програмата, ще трябва да сме наясно какво ще е правното основание за многото нови дейности, които ще се извършват. Карлос, благодаря ти за енергичността и за духа, който наложи. Мисля, че ти даде ново определение на оперативната съвместимост. Успяхме да осъществим преход от чисто технически разисквания към разисквания по същество. Благодаря. Господин Тойрер си тръгна. Следващият оратор. Yo creo que no se trata ahora de, de insistir o de repetir conceptos. Благодаря, председателю. Няма нужда да повтарям това, което бе казано на след обяд. Много работа ни предстои. Това е вълнуващо. Трябва да видим каква ще бъде ролята на Европейската комисия. Субсидиарност и централизация? Как ще се балансират? Трябва по-общо да гледаме, като в същото време трябва да насърчаваме активност, за да може да подпомогнем държавите членки за постигане на оперативна съвместимост по техните програми. На второ място откритост. Много е важно да се търсят решения. Най-добрият резултат би бил многообразието като в същото време искаме и конкурентност, способност и ефективност. И това ще доведе до оперативна съвместимост. Мисля, че това ще доведе до успех на програмата. Това също така ще означава, че няма да има нужда от ИЗА 3, т.е. програма за оперативна съвместимост 3. След това координиране, колегиалност, в комисията и взаим... общи действия. Цифровия дневен ред. Не може да имаме само един аналитичен подход или един вид общ подход към и за две. Трябва да предоставяме достатъчно гаранции, за да има ефективност, економия от мащаба и така нататък. Трябва да работим заедно и това ще бъде най-добрата гаранция за успех на програмата. Но, мисля, че можем да направим конкретни предложения и изменения и съм сигурен, че ще се справим. Благодаря. Разбрах се с секретарията и затова ще изчета това, което ни е дала колегата Матиеш. Програмата за оперативна съвместимост приключва на 31 декември 2015 година. Необходима е нова европейска програма. Програмата се занимава с дигитализирането на публичната администрация в Съюза, като включва оперативна съвместимост, трансгранична оперативна съвместимост, на онлайн услуги, електронно управление, електронно правителство, електронно фактуриране, отворени данни, компютри в облак, интероперативни платформи, с които да модернизираме публичната администрация на всички нива. Като защитници на публичния сектор, неговата прозрачност, ефикасност и качество на услугите, за гражданите и обществото, което ще включва по-добри цифрови услуги. Ние трябва да улесним живота на потребителите, най-вече на онези, които живеят отдалечени, на отдалечени места, далеч от центровете. Искаме модернизация, която да почива на ИКТ решения. Давам думата на представителя на комисията, може би директора на дирекцията, Диджит. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчиците, благодаря на всички депутати за чудесните идеи. Ще започна с следното. Някои от вас говориха за ролята на Европейската комисия в този процес – и по-специално принципа на субсидиарност от една страна и от друга страна сътрудничеството между службите на комисията от друга страна. И отново ще подчертая това. Предприемаме стъпки, за да направим така, че да действаме координирано заедно. Всички програми, по различните инициативи и всички служби обещават, че ще работим заедно. Това ви обещаваме всички ние. Както каза госпожа Георгиева на едно заседание на министрите в Рим на 3 декември, Европейската комисия е готова да помогне, да подпомага всичко, до, там докъдето искат държавите членки, за модернизиране на публичната администрация. В случая с ИЗА намерението ни е същото. Готови сме, работим заедно с държавите членки за постигане на успех. Успех на програмата ИЗА. Но ролите са много важни. Ако ми позволите, ще дам думата на Маргарита за, за да даде тя отговор на някои конкретни въпроси. Говорихме за законодателната пропаст това бе споменето от господин Марагал. Ако може да кажете нещо по въпроса. На първо място ще кажа някои думи по въпроси, на които не се отговори. Комисията отговаря за програмата ИЗА, комисаря Етингер отговаря, заместник председателя Ансип отговаря също и поддържаме връзка с другите служби на комисията, както се каза. Що се отнася до това, как да работят по-добре държавите членки? Комисията не може да се меси е, в работата на членките, но е, в момента има по-добра координация между отделните дирекции на комисията, което ще бъде плюс според мен и ще помогне на държавите членки в е, собствения процес на координация и прилагане. Имаше друг въпрос за разбивката при финансирането. Това е описано в пакета на предложението. Мога и в писмен вид да отговоря подробно. Основните полки Всички програми при подготовката им се основават на идеи, които дойдоха от държавите членки по време на средносрочната оценка на настоящия проект, докато подготвяхме стратегията за оперативна съвместимост, както и в дискусия с държавите членки, за комисията, за нейната роля, за администрацията на държавите членки, за да могат те да използват многократно решенията, предложени от тази програма. Що се отнася до празнината в законодателство, т.е. липсата на законодателство. Тук е малко по-сложен въпрос. В края на годината вече знаем какво ще е необходимо за запълване през следващата програма. Не мога да обещая, но въпросът бе повдигнат от комисията ИЗА ще обсъдим с тях и ще видим какво може да се направи. Стратегическата рамка ще се преразгледа, да, но има и други пропуски. На този етап не мога да кажа. Това ще бъде обсъдено с комисията, с комитета ни, извинете, и ще стигнем до някакви резултати. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. Господин Торино, имате думата palavra é uma coisa que não se deve, que não se deve abusar, porque. Е... Не считам, че трябва да злоупотребяваме с възможностите за изказвания. На този етап ние събираме информация, участваме в разисквания. А от тук нататък трябва да запретнем ръкави, да работим заедно с докладчиците в сянка, с докладчиците по установища, с Европейската комисия. Нека да се концентрираме върху фактите и да работим за постигането на напредък. Искам да благодаря на Европейския парламент за подкрепата за организиране на това изслушване. Искам да благодаря на всички участници за това толкова интересно изслушване. Искам да благодаря на експертите, на Европейската комисия, на членовете на комисията ни, на всички, които взеха участие в изслушването днес след обета. Надявам се, че ще можем да постигнем заедно очакваните резултати. Благодаря ви. Сега аз имам приятното задължение да благодаря на всички участници в разискването, на всички, които взеха участие в обмена на информация, в обмена на мнения. И най-вече искам да благодаря на всички оратори и най-вече на господин Зориньо, който е докладчик ни по тази важна тема. Крайния срок за представяне на предложение за изменения по проекто доклада е 26 февруари 2015. Разполагаме с достатъчно време, ми се струва, за да постигнем напредък. Ние ще продължим разискванията започнати днес. Последната точка е да обявя следващите заседания. 26 февруари в 3 часа, всъщност януари, 26 януари, 23 февруари след 3 часа пак в Брюксел, обичайно заседание. На 24-я ще бъде гласуването. Заседанието ни ще започне в 9 часа сутринта в Брюксел. През тези два дни ще заседаваме, може би, в тази зала, в която сме в момента. Искам да ви благодаря за участието в разискванията и да ви пожелая много приятна вечер.